je vous propose de commencer nos travaux. Nous avons déjà pris un petit peu de retard. Je... Нека да започнем добър ден заседанието. Добре дошли. Виждам, че всички сте с ден вече. Малко така сте по-елегантни Добре сте се справили и с спорта през вакансията, и с почивката. И сега сте вече в забележителна форма. И това е много добре, защото задачите, които ни чакат сега, са такива, че трябва да започнем и с преговорите за финансовата перспектива и то в един много труден економически и финансов цели Европейски съюз. Видяли сте дневният ред. Ако нямате коментари, ще приемем, че го одобряваме. А, що се отнася до подредбата на отделните точки, по желание на докладчиците, в 10.30 трябва да разгледаме доклада на госпожа Барбара Матера, 14-та точка, значи между 10.30 и 11. Останалото ще си върви по реда, който е предвиден, ако сте съгласни, разбира се. Втора точка е одобрение на протокол от заседанието от 12-13 юли. Е, отново, ако нямате бележки, ще приемем в, до края на нашето заседание, ако нямате бележки, ще приемем, че протокола се приема. Съобщения на председателя имате ги в е, папката. Напомням, че Работата, общата работа с е, Комисията по развитие ще се състои както оповестено. И имате и извести за езиковия режим. Предава се нашето заседание по интернет. И сега а, е, и има документ за прилагането на бюджета на 2011. Добре дошъл тук и на представителя на Генералната дирекция на комисията. Да. А, вие сте застанали така като лош ученик в дъното на залата. Не се крийте. Но, е, госпожа Франческа Балзани, започваме с вас и с е, Жозе Мануел Фернандес. Позицията на парламента относно проекта бюджета за 2012 е, във вида, в който е изменен от съвета. Франческа и Жозе Мануел, ако обичате да ни дадете сега вашето мнение. Grazie Presidente. Il е, 27 luglio, come lei ha... Благодаря, господин председател. На 27 юли, както казахте, съветът е, прие този текст. Шест страни гласуваха против. Тоест, е, шест страни не одобриха предложението на съвета, защото според тях е, бюджета на съвета за 2012 не следва да се увеличава с повече, отколкото е темпа на инфлация. И то не само за плащанията и за поетите ангажименти. А, в резултат на това съвета всъщност уряза предложението на съвета, защото предложението на комисията беше 4% увеличение спрямо 2011 за ангажименти и 2,5% за плащания. Съвета иска да ги намали съответно на 2,8 и 2%. Ако трябва да обясним какво точно прави съвета спрямо предложението на комисията по отделните секции, над 400 бюджетни линии бяха подложени на намаления, на съкръщения, така че те имат за цел единствено да въвеждат съкръщения и нищо друго. Плащанията се намаляват с около 3 милиарда и 200 милиона, особено секция 1Б. Ангажиментите се намаляват по три е, секции 1А, 2 и 4. В ангажиментите в секция 1 има много намаления за финансирането на ИТЕР, защото съвета отхвърля предложението на комисията за 750 милиона, които трябва да бъдат отпуснати през 2012 и съответно ревизира финансовата перспектива и използва маржовете, останали от предходни години. Но е, недостатъчно последователно също така, те позволяват 100 хиляди милиона да бъдат 100 милиона, извинете, да бъдат използвани от е, програми за научни изследвания главно от маржове и то за, програ... и за други, т.е. прехвърлят ги от програми за научни изследвания в други, като да речеме програми и плодове в училище. Имаше много голям дебат, в резултат на което се предложи набързо един параход, параграф, извинете, 400 милиона за политиката за съседство. Също 200 милиона от програмата за гъвкавост. Тези средства се предвиждат за хуманитарна помощ и макрофинансова помощ. По секция 5. Там всяка институция има отделен бюджет – и е, съвета се опитва тук да замрази, да стабилизира броя на персонала. По отношение на агенциите налагат много твърди принципи за намаление. И отново са непоследователни. Тоест, не отпускат средства на агенциите, които имат нови задължения, така че да могат агенциите да ги изпълняват. А, също така се поставя въпроса за това доколко могат да бъдат изпълнявани програмите. В момента имаме е, възможност да формулираме наша собствена стратегия по отношение на предложенията на съвета. И трябва да имаме своите отправни точки. E За плащанията, сега плащанията не са единственото и основното нещо в бюджета. Достатъчно много сме говорили по тях – по тази тема. В края на кращата ангажиментите са момента, когато се правят реално политическите, е, политическия избор. Така че ако гласуваме за поетите ангажименти, за съответните средства, а комисията или съвета правят нещата такива, че за нас е невъзможно да ги из да платим тези ангажименти, те ни издърпват чергата изпод краката в края на краищата. Ние не можем да направим това, което сме решили да направим, чисто като политически избор. Ние трябва да имаме стратегия и затова трябва да сложим акцент върху ангажиментите. И днес, ако не гласуваме по този начин да постигнем промени, е, ще пренебрегнем целият този аспект. По отношение на плащанията. Гласувахме по документа от триалога. Там имаше един много важен параграф. където се опитахме да постановим възможния минимум на съкръщения, така че да се изпълняват програмите, на които искаме да сложим акцент. И е изключително важно все пак да преодолеем тази огромна разлика между е, средствата за поети ангажименти и средствата за плащания, защото е, ние сме направили вече определен стратегически избор в различни области – Опитваме се да направим това, което искаше и господин Баро в края на кращата да, напра... да определим минималния минимум, който може да бъде съкратен, за да можем да продължим с програмите. Така че да застанем и зад позицията на съвет, на комисията, извинете. Като не става дума чисто за аритметика, за цифри, а, задължението на парламента в края на кращата е да анализира тези плащания, да определи кои са по-важните, най-важните, примерно раз, раздел 1б, секция 1б. Там трябва да подчертаем, че трябва да има средства, които да помагат на страните членки, които са затрудени и не могат да правят съответните инвестиции. Та, както казах, съкръщения се правят обик... в функция 1, 2 и 4 и трябва да оценим как стратегията 2020 би могла да бъде изпълнена без да се направят съкръщенията, които се искат. Тоест да огледаме ревизираното предложение на комисията да видим как се свързват програмите с стратегията 2020 и по четвърте функция трябва да преразгледаме документа, примерно за така средства, които в момента се налагат да бъдат отделени като за Средоземноморието и така нататък. Но преди всичко това, което трябва да направим, не само да от една страна да застанем зад бюджета, чисто като институция и с оглед на стратегия 2020, но парламента трябва също така да отчертае няколко ясни стратегически приоритета, съвсем малък брой такива приоритети, които да покажат ясно ние зад кои функции заставаме – и да търсим съответните средства, защото действително в тези трудни времена на финансова дисциплина ние трябва да внимаваме как разходваме средствата, като не е въпроса да търсиме съкръщения, а по-скоро много строго да формулираме в приоритетите си и да концентрираме ресурсите в определени области, свързани с постигането на стратегия 2020, което е всъщност основната цел. Така че трябва да очертаем точно тези неща, да направим разграничение, да се концентрираме върху нещата, които са най-важни. Благодаря, Франческа. Благодаря ви, господин председател. Разбира се, и аз ще говоря за бюджета, но бих се спрял и на други институции, не само на парламента. Съветът спази джентлменското споразумение с Европейския парламент и не направи никакви съкращения на бюджета на парламента. Обаче той уряза бюджета на някои други институции. Има институции, които вече полагат огромни усилия при представянето на собствените си бюджети, но тези усилия не бяха отчетени изобщо от съвета. Въпреки сегашната сложна ситуация, тези институции трябва да изпълняват стратегии, които предполагат сериозни съкръщения в техните разходи. Независимо от всичко това, съветът предлага допълнителни съкръщения за същите тези институции. Разбира се, не можем да позволим да има ситуация, когато институциите нямат пари да плащат заплати и основните си сметки, като за електроенергия и вода. Разбира се, ще трябва да бъдат направени някои промени. И както вече беше решено, въпросът с присъединяването на Харватия все още изобщо не е бил отчетен, а последиците от присъединяването на Харватия изобщо не са отразени в бюджета. Освен това, що се отнася до бюджета на парламента, Комисията по бюджетите вече разгледа числата в всички бюджетни пера и изрази своето становище, както тук в тази комисия, така и в пленарна зала. Парламентът също така изрази своята категорична позиция по прогнозните разчети. Предполагам, че всички си спомняте че имахме много сериозен конфликт с администрацията и бюрото. Това беше резултат от необходимостта да се актуализира бюджета. Това доведе до 50 милиона евро съкръщение, нещо, в което се равнява на 2,3%. Така че това е едно решение, което вече беше взето и в резултат от Лисабонския договор писмо с предложения за корекция в бюджета в размер на над 10 милиона евро. Като пряка последица от Лисабонския договор и присъединяване на нови страни. Това са преки последици, които трябваше да бъдат отразени. Въз основа на цялата тази информация, аз съм отворен към изказванията на колегите. Не бих искал да започваме отново целия дебат за прогнозните разчети, за споразуменията, до които стигнахме с бюрото. Това сам по себе си е сложен процес, но бих искал да чуя колегите, които са много опитни в тази сфера и също така искам да знам каква е позицията на други институции по този въпрос. Смятам, че е важно всички да отчетем факта, че в момента времената са трудни. И всички трябва да положим максимални усилия. Е, и също така трябва да гарантираме, че има минимално поне финансиране, за да можем да отговорим на предизвикателствата пред нас. Нашите граждани очакват от нас eh, да бъдем в състояние да предлагаме висококачествено законодателство и затова Европейския парламент трябва да има минимално необходимо ниво на финансиране, за да изпълнява своите задачи, за да може да се постига напредък. И за да можем да продължим да проправяме пътя към един по-добър живот на всички европейски граждани. Благодаря ви. Благодаря, господин докладчик Гран Перм. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на докладчиците. Мисля си, че те много добре се справиха и то в много трудна ситуация. Наистина трябва да помислим как да се справяме с, с сегашната ситуация трябва да обсъдим различните сценарии или възможности, защото има различни възможности в рамките на общия подход в тази сложна ситуация. Първо, да се съгласим с подхода на съвета и да се съгласим с намаляване на средствата, да посочим какъв е минимума, за да се съгласим с изискването на държавите членки. Ние трябва най-малкото да обсъдим този вариант. Не, че ни харесва, но трябва поне да го обсъдим. Другият вариант е традиционния подход, т.е. да се възстанови проект бюджета на комисията и да подкрепим комисията. Третият вариант би бил много радикален. Това означава да кажем, че ние изобщо не искаме никакви съкръщения, искаме радикално преразглеждане на финансовата перспектива и четвъртия вариант, който за нас е най-добър, това е един избирателен подход, когато радикално увеличаваме средствата, но само за старателно подбрани изключително важни политически сфери, например Европа 2020, сфери, които увеличават заетостта, като обучение през целия живот и тъй нататък. Част от категория 4 влиза в тези политически приоритети. Това число също влиза и Съюза среди земноморите, като цяло европейската добросъседска политика. Тоест, ние не се съгласяваме и не искаме всичко да се възстанови, както е било в предложението на комисията. Ние сме съгласни с някои предложения на съвета за съкръщаване, но има някои сфери, които според нас са политически приоритет и тук сме подготвени за сериозна битка. Смятам, че това е най-добрият вариант за нас, но ние трябва наистина да анализираме нещата много добре, защото не става дума само за политически приоритети, става дума и за възможността да реализираме да имаме дейности, които да бъдат финансирани с това увеличаване на средства. Ние имаме предложени програми и ние трябва да помислим дали наистина можем да реализираме тези увеличавания на средствата и кои са сферите. Тоест, политически приоритети, възможности за изпълнение на задачите, които ще се финансират с повече средства, способности за освояване на средствата трябва да бъдат отчитат. Тоест, ние трябва да изпълняваме задачи и да обясняваме на широката общественост какво правим. Смятам, че това трябва да бъде общия ни подход. Франческа каза, че бюджетните кредити за поети задължения са по-важни от бюджетните кредити за плащания. Да, от политическа гледна точка това, но ние трябва да водим реална дискусия и за бюджетните кредити за плащания, защото те движат економиката напред. И трябва да обсъждаме за това, защото поетите задължения за плащания са политически ангажименти, но ние трябва да обсъждаме и плащанията за другите институции. Разбираме това, което съветът прави и разбира се, винаги е трудно да се защитава администрацията в сложни времена, но мисля си, че съветът прекалява. Те засягат основната дейност на някои институции. Не става дума за спестявания, но просто те пречат по този начин на някои институции да изпълняват основните си задачи. Не смятам, че това е правилен подход. Смятам, че отново трябва да имаме един избирателен подход. Да видим къде може и трябва да се направят спестявания, но без това да засяга основната дейност на институциите. Защото иначе ще имаме нови проблеми, когато се стигне до изпълнение на стратегии задачи, до политическата ангажираност, политическа дейност на Европейския съюз. И сега за нашия собствен бюджет, бюджета на парламента. Разбира се, това е политически проблем. Нашият бюджет е единствения, който е бил защитен и не е бил урязан от съвета. И ще бъде много трудно да се каже, че всички институции ще имат урязан бюджет, но парламентът ще има същия бюджет. Мисля, че трябва да помислим къде може да се направят спестявания в бюджета на парламента и мисля, че това може да се направи без да се засяга основната ни дейност – за това наистина да потърсим едно широко решение, което ще бъде политически необходимо. Благодаря, господин Лавия. Благодаря, господин председател. Нека първо да благодарим на двамата докладчици, госпожа Балцан и господин Фернандеш, за отличния начин, по който представиха проблемите. Ясно е, че първият проблем тук е изборът за това колко амбициозен иска да бъде парламентът във времена на криза. Трябва да имаме бюджет, който взема предвид, че целият Европейски съюз преминава през доста тежки времена. Това са вариантите за нас и трябва да изберем по-реалистичния. Във време на криза, във време, което, в което 6 държави гласуват против увеличаване на броя на, на плащанията над инфлацията като процент, смятам, че е необходимо да вземем всичко това предвид по отношение на разходите. Също времено обаче работим по многогодишната финансова рамка. Някои от увеличенията се дължат е, на самия факт, че е, някои програми приключват и за самото им приключване са необходими конкретни ресурси. Така че трябва да мислим за това и от политическа гледна точка и когато правим подбора. Трябва добре да определим кои са приоритетите на парламента по отношение на бюджетните редове. Съветът оряза доста и все още не е съвсем ясно какво става с приоритети като обучението, като ученето през целия живот, стратегията Европа 2020 и прочие. Има, разбира се, и много други области, които заслужават нашата подкрепа, ако искаме действително да направим економиката си по-конкурентно способна сега в тези времена на криза. Има и други съкръщения на бюджета, включително и във връзка с външните граници – сега, когато се случва това, което се случва в Средиземноморието. Така че не мисля, че парламентът трябва да допуска това. Трябва внимателно да се оцени всичко през призмата на ясно определени приоритети, върху които парламентът иска да се съсредоточи. И в много други случаи трябва да се опитаме да се върнем към предложението на комисията. Трябва да проявяваме отговорност. Кризата е тежка. Сигналът, който подава парламента, трябва да е, че общностни средства се използват там, където те могат да доведат до много висока обща за съвместна добавена стойност. Това трябва да е нашето ясно послание. Благодаря, Ан Йенсен. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчиците за ясните обяснения, които дадоха. От гледна точка на групата АОД, мога да кажа, че трябва внимателно да се разгледа ситуацията – за да сме сигурни, че не харчим повече, отколкото е напълно задължително или необходимо. С това се съгласявам с позицията изразена от социалистите, както и с обяснението на господин Левир, за това, че трябва да работим с ясни, и силни приоритети, когато говорим за намаляванията на бюджета, предложени от съвета. Действително в някои области ще има сериозни затруднения поради съкрещенията на средствата. Затова някои агенции и органи могат да закъсат и трябва много внимателно да анализираме всичко в най-малки подробности. И някои от предложените някои от предложените ограничения на бюджета изглеждат странни, като се имат предвид приоритетите. Защо се съкрещават средствата, свързани с арабската пролет? Защо се съкрещават средствата, свързани с работата на Frontex? Много странно, нали? Също така има ограни... урязване на бюджета за научната дейност, което е прекомерно. В крайна сметка, научно-развойната дейност е в сърцевината на стратегията Европа 2020 и не можем да приемем това. В някои ситуации можем дори да надхвърлим предложението на комисията, но при всички положения трябва да работим с реалистични цифри. Мисля, че вече си даваме ясна сметка, че ясна старата Стария рефрен ангажиментите са за парламента, плащанията са за съвета. Може да има някаква истина, обаче всъщност е, нещата са се променили и настояваме плащанията да са на съответните подходящи нива. Ако ли не, съветът просто няма да изпълни обещанията си. Те обещават, че ще намерят нови средства. Не мисля, че можем да им вярваме. И така, що се отнася до плащанията, приоритетите попадат върху едно А, политиката в областта на външните отношения. също имаме проблем с ИТЕР. И също има един е, странен момент при селското стопанство използването на уравняването на сметките. Ако съветът иска да намери начин да съкрати сълскостопанския бюджет, добре, но да го направи поне малко по-интелигентно. Оттам нататък е, някои представители на нашата политическа група биха искали да се съкратят част от средствата по структурните фондове. Не знаем дали нашата политическа група ще даде пълното си съгласие, не знаем дали ще получим съгласието и на парламента. Но все пак да не се правим по отношение на ангажиментите, има изключително голямо забавяне при средствата за структурните фондове. Искаме част от тези средства да се сложат в резерва и да получим ясни обяснения от съвета и комисията за това как точно ще се справят с тези 200 милиарда евро, в е, ангажименти, е, които не са изплатени. Какво става с тези средства? Оттам нататъка. Намираме се в положение, в което много държави членки не успяват да проведат проектите по структурните фондове и по техните програми поради вътрешни проблеми свързани с финансирането. В бюджетите се включват предварителни прогнозни оценки за потребностите и многократно се оказва, че тези предварителни оценки са твърде високи. Така че точно там трябва да се намалят плащанията, а не в 1А или в 4. Мисля, че и с 3 трябва да внимаваме. Благодаря. Хелга Трюпел. Благодаря, господин председател. Нека да започнем с четирите сценария, които горе на очерта. Той каза, че трябва да обсъдим и четирите сценария, въпреки че той предпочита четвъртия. Честно казано, аз не мисля, че трябва да обсъждаме и четирите сценарии. Мисля, че това би било пълна загуба на време. По-скоро трябва да обсъдим е, истинската си стратегия. Първата опция просто е тъй да приемем позицията на съвета. Това би било напълно непоследователно, като си има предвид начина по който сме действали до сега и как, е, начина по който сме гласували. Така че това просто няма за какво да се обсъжда. И така, по четвъртия сценарий, в общ план в най-общ план мисля, че това е най-добрият начин да подходим. Представеното от съвета е увеличение на бюджета, което е с процент по-нисък от инфлацията. Те се съсредоточават върху преразпределението на средствата и по-доброто им управление. А, отлично, аз нямам нищо против по-доброто управление, те също така имат един популярен аргумент, който е ние в държавите членки намаляваме бюджетите си, значи и в Европейския съюз трябва да го намалим. На този аргумент трябва да отговорим. В Берлин се срещах с немския посланник и там бяха поканили няколко депутати – от Европейския парламент, британец, немец и поляк и се оказа, че да, говори се за по-добро управление, но също времено всеки го разглежда по различен начин и иска да запази постигнатото за своята страна на национално равнище. Той всеки се бори за своите егоистични национални интереси. Това е проблема тук. И така, какво можем да направим? Ами, първо, Ан Йенсен вече каза, има вътрешни конфликти и ние трябва да ги използваме, защото нетните платци и страните получателки на средства се намират от две страни на барикадата. От друга страна, трябва да видим дали страните, които са по-скоро нетни получателки на средства, ги получават в областите, които за нас са приоритетни. Другият важен въпрос. На политическо равнище трябва ясно да очертаем общите европейски интереси, а именно повече конкурентоспособност, повече инвестиции, повече работни места и работа по целите на стратегията Европейски съюз 2020. Това са приоритети, които се договориха между съвета, парламента и комисията. Сега вече трябва да получат своята реална финансова подкрепа. Горан говори и за добрите устойчиви публични инвестиции – в широколентовия интернет, в енергетиката, в образованието и въобще всичко, което е покрито в рамките на конкурентоспособността като цел в стратегията Европа 2020, както и външни цели като подкрепа за нови демократични движения. И така, Смятам, че в настоящите политически обстоятелства, при които сме подложени на сериозен начин, натиск, трябва да говорим за общите интереси и за това, че трябва да работим така, че Европа да се възстанови от настоящите проблеми. Това е ясно. И в Гърция ясно е, че в някои области трябва да има съкрещение на бюджета, а в други всъщност са необходими повече инвестиции, за да се постигне нова допълнителна конкурентна способност. Това са аргументите, към които трябва да се придържаме. Благодаря. Благодаря, Ова. Съвсем ясно беше, Джем Церес. Благодаря. За разлика от Горан, аз е, не съм се консултирал с моята група, защото не съм ги видял, така че в момента давам своето лично мнение по отношение на дискусията. Мнението на моята група до този момент бе да вървим по линията на замразяване и следване на темпа на инфлация. Но това, което аз искам да кажа е, че е по-добре. Аз лично искам да застана е, зад изказванията на колегите тук, Горан Фер и докладчиците, защото ако приемем, че средата е такава, международната среда, че има малко е, средства, че конкуренцията се засилва примерно от, от е, страна на Китай, е, за... Ние трябва много внимателно да мислим къде да си слагаме парите и смятам, че именно по този начин трябва да подходим към бюджета, да оценим какво може да се постигне по стратегията 2020. В край на кращата това е нещото, по което ние сме постигнали съгласие и трябва да сложим акцент върху него. Ако ще търсиме растеж и създаване на работни места, няма никакво значение кой ще прави това, консерватори, либерали или така нататък. Просто ние ще водиме економиката си в тази е, посока. Е, е, приключихме с възможностите за насищане на пазара с е, ликвидност ликвидни пари. Трябва да търсим вече доверие в е, бъдещето, економическото бъдеще на Европа. И както Горан каза, трябва да отчертаем само тези конкретни неща, които можем да постигнем. Не да отделяме пари за разни цели, които после няма да бъдат постигнати, защото това е абсолютно неефективно разходване на оскъдни средства. Но също така трябва да помислим по един друг момент от доклада на Франческа, а именно къде да направиме спестявания от съществуващите пера. А, мисля, че трябва да направим сравнение там, да търсиме е, економии в е, настоящите политики. И затова трябва да запитаме и комисията къде са областите, където изпълнението е под 90% от миналата година, да се види защо това изпълнение не е било достатъчно добре. И ако съберем всички тези аспекти, ще постигнем спестяване от над 200 милиарда и по-добре е да действаме в тази посока, а не както съвета да урязва от тук и от там, както им хрумне без да има а, някакви основания. По-скоро ние би трябвало да се базираме на това, че определени бюджетни редове не се изпълняват. Така че ние можем да намерим начини да спестим пари, без да засягаме прилагането на политиките, от които се интересуваме най-много. И накрая въпроса за бюджета на парламента. Мисля, че можем да направим същия подход. Горан каза, нали, да помислиме къде е да търсиме економии в бюджета на парламента. Не мисля, че имаме много голяма възможност да правим това, но считам, че така Примерно не можем да поставяме под въпрос принципа на многоязичието, но чисто като предложение, а, нека да си помислиме, ако ще трябва да викаме преводачи от другия край на света, за да могат всички да работят на своите езици, в край на краща трябва да има някакъв начин да се организира тази система на устните преводи, а също и на писмените. А, около 50% от бюджета на парламента отива за писмени устни преводи. Поправете ме, ако не съм прав. Така че, без да засягаме принципите на многоязичие, ние бихме могли да търсим економии там. Мерси, Джеймс. Благодаря, Джеймс. Оставаме с изказванията от е, Обединеното кралство, но сега вече от социалистите. Uh, uh, Благодаря. Аз искам да сложа акцент е, върху въпроса с е, институциите. Но нека първо да коментирам на предложението на либералите за намаляване на плащанията. Е, Мисля, че економически и политически това не е разумно. Защо? Защото в този момент е, ние трябва всъщност да вкарваме пари в създаването на работни места и е, растеж. Е, а това ще стане, когато има пари в структурните фондове. Това е економическото съображение. А политическото е, че в много общности в края на кращата структурните фондове са най-видимите проекти за гражданите. Така че да, ги, да намаляваме средствата за тях ще е и политическа грешка. Сега, бюджета на другите институции. Господин Фернандес, е, поздравявам го за неговата работа и за неговото отношение към бюджета, включително на другите институции. Както казахте, съвета предлага да се намалят административните бюджети на почти всички институции, с изключение на Европейския парламент защото имаме нали, така известното джентлменско споразумение. Та за момента парламента е получава увеличение 2,3%. Бяхме го координирали след много трудни дискусии по-рано. Но въпросът е, е това увеличение е, задоволява ли ни? Колегите е добре да помислят какви увеличения искат другите институции. Съвета предлага да си намали бюджета с 5,4%, комисията иска да увеличи бюджета само с 0,4% само. Е, така че трябва да помислим да дали да не направиме така избирателно економии в нашия бюджет и сигурно ще е трудно, защото имахме вече дискусии по тази тема, но нека да направим известни усилия да определим е, определени места, области, в които можем да направим съкръщения. Социалистите ще направят предложения в този смисъл. Що се отнася до другите институции, съвета предлага намаления, съкръщения, главно по средствата за пътуване, дневните и е, средствата за писмени преводи. Е, Комитета на регионите от 2,9% намаление, 0,4% за економически и социален процент. Те предлагат не увеличение от 1,5%, а всъщност намаление на 0, от 0,5%, което много ще ги затрудни е, за да могат те да предоставят основните си, да, да изпълняват основната си дейност. Така че нека да огледаме бюджета и да оставим тези функции, които ще им дадат възможност да функционират както трябва. Да направим изменения, но да позволим и да си получат тези институции малките увеличения, които искат. Благодаря, казва председателя господин Гарига. Благодаря ви, господин председател. Някои от изказванията на колегите вероятно трябва да служат за основа за бъдещите решения с цел да се изпълнява Лисабонския договор. Ние знаем, че през октомври ще трябва да вървим пряко към помирителна процедура. За целта трябва да оформим много ясни и реалистични позиции, още преди да започнем преговорите. Ако съветът просто взема едностранни решения и прави едностранни изявления и не иска да помръдне, отново ще имаме проблеми. През 2012 година ние знаем, че ще... годината ще бъде много тежка за държавите членки от гледна точка на финансовото програмиране. За съжаление, този проблем ще се усети много тежко и на европейско ниво – Съветът се постара да намали както бюджетните кредити за поети задължения, така и бюджетните кредити за плащания. Тези урязвания няма да се усетят много тежко. Те ще бъдат поети от финансовите министерства на държавите членки и ще бъдат компенсирани от повишената ефективност. Но що се отнася до европейските институции, до европейското ниво, ще видим, че урязванията на поетите задължения ще се отразят пряко върху плащанията. Това означава, че ние на практика няма да имаме ново финансиране и ще трябва най-вече да използваме възможностите за, на инструмента за гъвкавост. ще трябва да вземе в тази комисия няколко ключови решения, наистина да определим много ясно и разумно нашите приоритети. Различните политически групи трябва да се объединят и да стигнат до една разумна степен на съгласието. Очевидно, ще трябва да се откажем от някои програми, които са били важни в миналото. Това е необходимо, за да може ключовите проекти да продължат. Нези проекти, които са сметнати за решаващи. Разбира се, говоря за флагманските проекти и някои от тези флагмански проекти могат да не продължат. Разбира се, аз знам, че различните политически групи имат в момента различни приоритети, но ние трябва да заемем една по-силна политическа позиция, отколкото преди тази година ние няма да можем да искаме и не искаме да настояваме парите, всичките пари да се разходват за всички проекти, които парламентът би искал да се осъществят. Ще трябва да извършим съкъщения на средствата. Повечето институции имат реални съкъщения. Дори там, където има увеличаване на средствата, то е по-малко от инфлацията – имаме чувството, че предложенията, които се внасят сега, няма да са достатъчни за много институции, за да могат тези институции да работят добре. Ние искаме 5% увеличение, не 2%, какъвто е тавана, предложен от съвета. Нека да не забравяме, че значителна част от нашето финансиране ще бъде изгубена – затова трябва сериозно да помислим кои са нашите приоритети и очевидно ще трябва да се откажем от някои проекти, за да имаме по-силна позиция при преговорите ни с другите институции. <coughs> Благодаря. Е, аз се присъединявам към всичко казано до тук. Мисля, че сме в период, който е изключително труден и остава да решим дали бюджета на Европейския съюз ни дава допълнителни на стойност. И както Джованина вие каза, че ние трябва да сложим акцент върху е, крайно целенасочени приоритети и то ограничен брой. Не да урязваме тук и там, където ни дойде, като например Frontex, а да се концентрираме върху конкретни програми, примерно програмата за космически изследвания или някои а, а, агенции, които в момента са свързани и с финансовите пазари и имат отношение към кредитите. Трябва да се определят приоритети. И по този начин можем да подобрим нещата. Е, комисията по бюджета е, трябва да реши също така и за проекта ИТЕР. Има неща, които не ни засягат директно, но все пак трябва да направим така, че да упражним натиск върху е, европейските институции, да се концентрират средства в области, където има най-голяма нужда. И трябва да използваме момента за решаване на бюджета да упражним натиск над е, било то държави или институции да потърсят политически решения, е, защото, е, примерно в моята страна, аз виждам, има такива решения, които определят твърде много имиджа на Европейския парламент, на Европейските институции по време на криза. Та, трябва да търсим една балансирана позиция. Миналата година аз бях един от тези, които искаха абсолютно да не посочваме с пръз виновници, но не мисля сега, че трябва да вървим в обратната посока, само да правим съкръщения. Трябва да застъпим основните бюджетни принципи, а именно да търсим съкръщения. Примерно, при устните преводи. Сега ние застъпваме принципа на многоязичието, но трябва да е, оптимизираме и режима, по който се използва устния превод. Примерно, ако работим понеделник и петък, ако можем да оптимизираме процеса, но също така трябва да отчитаме и последиците. Не да правим само символични жестове в определени области. Трябва отново да започнем този дебат включително и за преразглеждане на статута на депутатите. Така че можем да направим усилия и по отношение на видимостта на парламента, за ролята на парламента и последиците от влизането сила на Лисабонския договор. Освен това, считам, че е изключително важно, и виждаме това именно, Салвадор посочи, това в момента за нас е много трудно да имаме своята тежест в дебата. За това трябва да имаме приоритети, трябва да бъдем единодушни и трябва да сложим акцент върху най-важните е, области. А, също така трябва да мислим и за собствените средства, защото ако имахме такива, нямаше да се намираме в толкова е, затруднено положение в преговорите с другите институции. Председателя. Да, благодаря. Колеги, аз ви предлагам да приключим дискусията по тази толкова основна точка. Аз лично съм много е, впечатлен от е, това колко близки са становищата и заключенията на е, групата. Значи, ние се намираме в положение, което е много по-сериозно от миналата година. В съвета се очертават две групи страни. Страни, които са от една страна страни, които имат огромни економически трудности и имат нужда от подкрепа от своите партньори и те не могат да увеличат е, вноските си за европейския бюджет. И от друга страна, страни, които трябва да е, финансират с националните си бюджети помощта на Европейския съюз. Тези именно страни трябва да получат е, разрешението, ратификацията от националните парламенти. В еврозоната специално тази помощ, която се отпуска на другите страни, трябва да бъде разрешена от парламента и знаем, вече видяхме какви проблеми създава именно тази процедура в отделните страни. Много деликатна е темата. А също така наблюдавам факта, това, което Горан представи като четири варианта, че е, съществува така готовност да се поеме по доста различни пътища. Затова ние трябва да очертаем кои, къде е добавената стоеност на Европа, да очертаем приоритетите, да работим по стратегията 2020, да търсиме растеж и конкурентно способност на Европейския съюз, но и дисциплина на бюджета. А също така отбелязвам факта, че много от е, изказванията е, говореха за нуждата да има малко допълнителни усилия от страна на парламента по отношение на нашия бюджет. Е, затова призовавам заместника председателя, който е тук, той ще дойде, той ще представи предложенията пред бюджета, след като се гласува, след гласуването в съвета и съответно да се подготвят предложенията. И така малко в по-весел дух, нека да коментирам, че за съвета има една магическа цифра, която е 2,4%. Това беше цифрата, която 2,91% извинете, това беше цифрата, която веднъж гласуваха за поети задължения, после за плащания и така, така. 2,2% е инфлацията според е, прогнозите на комисията. Сигурно тази цифра ще е малко по-голяма. Та, предлагам на тази база, докладчетите чуха нашите мнения. Няма да ви давам отново думата, освен ако изрично не настоявате, защото нямаме много време. Да припомням, Що се отнася до крайните срокове за 8 септември, т.е. днес до обед, 12 часа, Комисиите също имат своите срокове. Политическите групи имат срок за изменение 15 септември, следващата седмица. Срока за измененията на комисиите днес. И ще гласуваме Значи ще обсъдим отново бюджета на 22 септември и на 4, 5 и 6 октомври ще е голямото гласуване. Добре, благодаря. Сега вече можем да минем на пета точка от дневния ред. Извинете ме, поправя се председателя. Това обсъдихме. Значи можем да преминем към точка 6. Проект на коригираш бюджет номер 5 към общия бюджет. Става дума за другите институции. Да, преди да дам думата на е- Хелга, искам да ви обърна внимание, че през лятото към нас се обърна комисията и съвета с предложение да направим по-бърза процедурата за проекта на Киргириш бюджет номер 4. И след като се обърнахме към координаторите с тяхно съгласие, аз дадох зелена светлина на този е, проект за бюджет, разбира се, очаквайки вашето одобрение. Защо? Защото става дума за е, допълнителния бюджет за Frontex защото те трябва да посрещнат някои разходи, свързани с арабската пролет. Този въпрос беше спешен. И в подобна ситуация графикът се наложи да бъде изменен. На 13 септември коригиращия бюджет номер 4 трябва да бъде прият без изменения от съвета на 14 септември. Може, до 14 предаваме изменения, включително и нашата комисия. На 22 септември гласуваме в комисията по бюджета, за да влезе в пленарна зала на второто заседание през септември. Така че който иска да подава изменения, те трябва да бъдат подадени на английски. А ако ги продават френски депутати, ще трябва да направят тази жертва. По но, коригираш бюджет номер 5, Хелга. Amending budget number 5. Проекто коригиращия бюджет номер 5 се отнася до създаването на разходни части по бюджета за Европейския надзорен орган по защита на данните – беше поискан от Европейския надзорния орган да бъде трансформиран на един пост от АД-14 до АД-15. Законодателството позволява това. Наистина, ние проучихме, че е оправдано да се иска тази трансформация на длъжността. Обаче комисията трябва да представи сведения дали наистина има непредвидени или изключителни съображения за това. Аз не виждам никакви преки причини за това повишаване на длъжността, нещо, което може лесно да се направи в рамките на 2012 година и бюджета за нея. Затова не смятам, че трябва в щатното разписание да се приема и да се одобрява на този етап, за да не се започва от институцията изискване за проект на колегиращ бюджета за нещо, което е толкова дребно. Сега за Европейската служба за външна дейност. Тя поиска 40 времени длъжности да бъдат трансформирани в постоянни. Това е в резултат от решение на съвета, което гласи, че когато Европейската служба за външна дейност започне да работи с пълна сила – то тогава служителите, представляващи държавите членки, трябва да работят на постоянни длъжности, макар и ограничено във времето от това. Беше невъзможно на времето да се предвиди какви ще са точните постове в иерархията на новоназначените служители. Това е типичен проблем за новите институции. Европейската служба за външна дейност трябва също така да създаде свой щатен план, който да отчита повишенията. Като цяло 1,4 милиарда евро се изисква за това обаче са милиона, извинете, 1,4 милиона. Изразих моите съмнения относно това искане, защото има голяма диспропорция между високите постове и ниските постове в Европейската служба за външна дейност. И очевидно има връзка с дебата за бюджета за 2012 12 година. А ФЕД от своя страна ще предложи да се намали броя на високопоставените лица на високите постове в Европейската служба на завършна дейност. През следващия понеделник ще се приема това решение. Предлагам да възприемем критичен подход към щатното разписание на Европейската служба за външна дейност. Раздел 10 за нас също така е добра възможност да поискаме повече прозрачно за политиката за наемане на персонал и цялата политика спрямо персонал на Европейската служба за външна дейност. Искам да ви помоля да бъдете по-кратки, защото имаме много работа. Жозе Манел Фернандо, благодаря ви, господин председател. Искам да, да кажа, че съм съгласен с съмненията и изразения от нашата колега Хелга Трупфел. Искам също така да поздравя за прекрасно свършената работа. Определено, доказано е, че тази ситуация трябва да се държи под контрол. Имаме една иерархия, която е изключително изкривена в сравнение с другите институции. Има много хора, които са назначени на позиции като АД-14, АД-15, АД-16. Има прекалено много хора на такива позиции в Европейската служба за външна дейност в сравнение с другите институции. Делът на хората на такива високи позиции е много по-висок в Европейската служба за външна дейност, отколкото в други институции. Е важно да установим дали това е оправдано. Е, е, Иначе може да се окаже, че имаме някакво особено отношение, специален режим за Европейска служба за външна дейност, без никакви основания за това. Благодаря ви, господин председател. Аз ще бъда много кратък. Първо, по Европейския орган за надзор на защита на данните. Мисля, че тук няма проблеми, защото става дума само за една позиция – но съм съгласен с докладчика за това, че едва ли това е правилният начин да се процедира по втората точка за Европейската служба за външна дейност и щатното разписание. Мисля се, че от доста време се занимаваме с този въпрос и съм съгласен с докладчика, че трябва да поискаме повече информация, най-вече за процедурите за назначаване на служителите. Благодаря ви. Отчитам позицията на нашия докладчик. Припомням, че съвета ще даде становищата си на 12 септември. И след това ние трябва да реагираме. Благодаря. Скъпи колеги, сега ви предлагам да минем към точката на госпожа Матера. Тоест 14 до 20. Това са ред е, проекто доклади, свързани с е, Фонда за приспособяване към глобализацията. Grazie Presidente. Gradirei presentare ai colleghi quattro nuove richieste di mobilitazione. Благодаря, господин председател. Искам да представя две нови искания за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията пред колегите. Първият е от Португ... Първото искане от Португалия. Иска се помощ за съкратени работници в Санта Мария де Фейра – които до сега са работили в обувната промишленост, сериозно пострадал от кризата. Става дума за 2 милиона евро. Втората искане е от Дания 50 работници са съкретени в 6 машиностроителни завода, свързани по-конкретно с производството на вятърни турбини. Третото искане е за 780 работници от Армзеберг и Дюсселдорф в Германия, работещи в автомобилостроенето, е, отново е, там има голям спад в заедостта в автомобилостроенето поради кризата. Фонда подкрепящ работници съкратени поради глобализацията подкрепя и онези застрашени, е, застрашени от кризата. 4 милиона 300 и 50 евро, а, хиляди евро се искат. И последното иска да е от Франция, една от най-големите суми, искани от този фонд някога. Става дума за работниците от многонационалната автомобилна фирма Рено. Искането е за 24 милиона 493 хиляди евро, приблизително. За съжаление, едва а, а, остава време само до 3 часа за подаване на изменения. На 22 септември ще се гласува в тази комисия, в пленарна зала – ще се гласува на второто септемврийско пленарно заседание. Това е всичко от мен. Просто исках да разбера готови ли сме да преминем към гласуване и дали председателят смята, че сега е подходящо да гласуваме и по четирите искания от Холандия. Да, аз съм готов да подложим този въпрос на гласуване. А по досиетата, които представяте за първ път днес, госпожа Матера, която, които представя, имате ли коментари? Да, да, заповядайте. Просто да кажа да, на госпожа докладчицата, че ние представихме искането на Рено. Вие правилно казахте, че сумата е една от най-големите искания от е, фонда. Но е, това искане е представено вече от две години. И е, става дума за 890 работници и някои от служителите не са поискали да имат финансови компенсации, защото те са доброволно са излезли в пенсия, но а, междувременно а, националната реформа на пенсиите е нарушила възможността на тези служители да получат своето възнаграждение, когато излизат по пенсия. Във всички случаи системата е много сложна така че всъщност е, те е, ще загубят от цялата система, за това се опитваме да въведем някои условия за разпределението на съответните суми. Това е за уточнение към госпожа докладчиката. Председателят, добре, предлагам ви да гласуваме по четирите те текста за Холандия, които вече сме обсъждали. И независимо, че тук не присъстват някои от нашите колеги от Холандия, които са най-активни в комисията, да гласуваме. И имам списък с изменения. Е, имате, имате също и списъка за гласуване, нали? Нали? Всички ги го имате, защото почваме да гласуваме. По точка от преамбюла А, изменение А, докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Против? А, добре, значи трябва да гласуваме. Да видя сега, кой е за? Е, да проим, извинете. Кой е за? 13. Кой е против? Десет. Приема се. Изменение 2 на господин Алваро. Докладчиката е против. Кой е за? Благодаря. Против? Голяма част от групата. Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 3. Докладчикът е против. Кой е за? Ето сега пак трябва да броим. 6 против. Повече от 6. Очевидно. Отхвърля се. Изменение 4 на господин Алваро. Докладчиката е за. Кой е за? Голямо бължество. Кой е против? Въздържали се? Няма въздържали се. Приема се. Изменение 5. Докладчиката е против. Кой е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qui est Против. Отхвърля се. Изменение 6 на господин Оверо, Докладчиката е против. Кой е за? Малко са за. Кой е против? Много въздържали се. Е, мнозинството печели. Изменение 7. Докладчика е против. Кой е за? Аха. Броим. 13, 14, 15, 16. Кой е против? Е, тези, които са против, губят. Значи изменение 7 се приема. И сега окончателно гласуване. Кой е за? Кой е против? Един против. Въздържали се? Един въздържал се. Приема се доклада. Поздравления за докладчика. И ви предлагам сега да гласуваме анблок съответните текстове 13, 14, 15 и 16. Кой е за? Голямо мнозинство. Кой е против? Същото гласуване. Много добре. Поздравления на докладчика и ще уведоми нашите колеги от Холандия за това, какво, за резултата от вота и ще изразим нашата благодарност. Сега се връщаме на точки 7 и 8 от нашия дневен ред. Преговорите за многогодишната финансова рамка. А, има, да, има други гласувания, но тях ще ги направим после. За многогодишната финансова рамка мисля, че можем много бързо да минем през тази точка. Не предлагам да започваме дискусия по същество, всъщност. По принцип в момента става дума за подаване на информация. Знаете, че благодарение на нашата твърдост на парламента, като започнем с председателя Бузък и всички, които преговаряха за бюджет 2011. Постигнахме, освен други неща, и това, че председателствата на съвета да въведат една процедура за постоянна обмен на мнения по преговорите за многодишната финансова рамка и е, да получаваме информация за предвиждането за финансовата перспектива, което е голямо постижение. Е, полското председателство дори има любезността да покани делегация от нашата комисия по бюджета да участва в една неофициална средства, среща на съвета по общи въпроси, т.е. при първото обмяна на мнение за финансовата перспектива. И четири от наш, четирима от нашите колеги присъстваха там и имаха възможност да, се, да изкажат своите мнения наред с министрите. Те изготвиха един писмен протокол и той ще ви бъде предоставен. Ще бъде предоставен на всички членове на Комисията по бюджета. А от тук нататък вече конкретните преговори ще започнат следващия понеделник, вече с официална среща на ниво съвет по общи въпроси като преди това ще има и след това ще има среща от делегации на съвета, триото на председателството, с делегация от парламента. Тоест, преди съвета да разгледа тази точка, една делегация от съвета ще има среща с делегация от парламента и след като приключи е, работата на съвета по общи въпроси, същата делегация, триото, полското председателство, датския министр и министъра на Кипър ще е, се срещнат и ще дадат информация на делегация от парламента. Което означава, че парламента трябва да определи и състава на своята делегация. Това ще бъде направено от председателския съвет. Защо? Защото по политическото споразумение, което направихме в края на миналата година с съвета, се предвижда периодически проблемите по бюджета и наблюдението на преговорите на по многогодишната финансова рамка, парламента има право на надзор или на контрол, като отговорен за това е председателя на парламента, освен председателя на комисията на съвет. Така че ние, е, това е вече когато официално започнат преговорите. Значи председателите на групите и председателя на парламента считат, че те са тези, които трябва да определят е, състава на делегацията на парламент. Все още няма единодушие по окончателния състав на тази делегация. И решението е за един временен състав за понеделник, но само за понеделник сега. А следващата седмица и по-нататъка вече ще бъде взето окончателно решение за постоянния състав на тази е, делегация. Това е важно да бъде направено достатъчно скоро, защото ще има заседание всеки месец. Така че за октомври ще има вече постоянния състав. Председателския съвет е, е, решил, че в е, този момент е, делегацията на парламента ще се представя от председателя на комисията в бюджета, също от Юта Хал и от основния докладчик Райнар. Така че ние в момента ще действаме по този начин. И да добавя – но заедно с преговорите по финансовата перспектива, що се отнася до предложенията на парламента, включително по комисията ШУР. Там се представят предложенията от господин Гариега. Полското председателство се съгласи да организира една конференция. И то първа такава. Може би ще има и други. за финансите и е, европейския бюджет. Тази конференция ще бъде публична, открита не само за институциите, но и за е, всички представители на националните правителства и освен това за представителите на националните парламенти. Вече са изпратени покани 20-21 октомври ще се състои тази конференция в Брюксел. Има вече и проекто проект за дневен ред, където се застъпват точки и за бюджета, за бъдещето на европейския бюджет, начина по който може да, той да служи за засилване на конкурентоспособността и растежа в Европейския съюз. Съюз но също така и това е тема, която, на която ние много държим. И тук чухме изказванията и за бюджета за приоритетите 2012, значи това е начина по който по-добре да се съгласуват националните бюджети с европейския бюджет за постигане на целите на стратегия 2020, създаване на економически растеж и така нататък по тази точка ще ни се наложи да вземем немалко решения. И парламента трябва да реши, разбира се, и кои ще бъдат представителите около, и също така да има представители от националните парламенти. Около 40 души се очаква да има. Двама от парламент. Значи повече от 40, да, извинете, да. А, не знам колко, но ще са повече. По двама а, депутати от страна членка. За да, а, като имате предвид, че в някои страни има двукамерен парламент. Но всяка страна трябва да бъде представена от е, партията, която е, в, е на власт и от основната опозиционна партия. А от там нататък вече председателския съвет ще реши е, колко души ще бъде броя на делегацията на парламента. Ние можем да направим е, предложения, да говорим с координаторите, и на следващото заседание да дискутираме и да предложим конкретно и е, точки от дневния ред, свързани, разбира се, и с резултатите, които очакваме, и с последващите действия, а и също считаме, че тази е, конференция трябва да придружава преговорите за многогодишната финансова рамка и е, да търси е, резултати, не да затруднява само тези преговори, но ако тя ще продължава в времето, да допълва своего рода тези преговори. Това, това са елементи, които ние предлагаме, затова трябва да помислим. Мисля, че най-добре е да започнем работа с координаторите, да формулираме някакви предложения, които да излязат от името от нашата комисия и да бъдат представени на председателския съвет. Това е. Към този момент някой има ли нещо, което да добави? господин заместник председател Албаро беше на това заседание. Има ли нещо да добави? Briefly, because... Благодаря много, господин председател. Съвсем накратко, както вече казахте, вече изготвихме един кратък документ, в който описваме е, своето пътуване и повечето колеги вече са откликнали. Очаквам а, е, още няколко отговора от колегите преди да ви препратя този документ. Бяхме посрещнати изключително топло. Ясно е, че има интерес от страна на полското председателство парламентът да участва. Господин Гарига, госпожа Есен, господин Ферм много добре представиха позициите и на своите политически групи, и на парламентарната комисия, и, като, и своите позиции като докладчици. По отношение на бюджета, едно от нещата, които ясно посочих, беше, че преговорите, които ни предстоят, не трябва да бъдат провеждани отделно от обсъждането на собствените ресурси в Европейския парламент трябва и двете да се обсъдят заедно. Председателството не можа да ни даде отговор за това в какъв, по какъв начин точно парламентът ще участва за в бъдеще, но доколкото разбирам, господин председател, вие постоянно държите връзка с полското председателство и както казах, днес ще получите моите коментари, те ще бъдат представени на всички членове на комисията. Благодаря. Няма други заявления за изказване. Добре, значи така ще процедираме. И сега минаваме към 10-та точка от дневния ред. Рамкова програма за атомна енергия Евроатом. Мисля, че вече два пъти сме дискутирали тази тема с господин Хаглун. Ан Йенсен може би ще може да замести докладчикът сега. Сигурно ще е полезно да представяме един, едно компромисно изменение, ако може Антека да обобщи как, за какво става дума. Yes, thank you. Благодаря. Има, няко, има няколко промени в текста, който беше раздаден във връзка с преговорите, проведени от господин Хаглун с колегите и с господин Хюге, за да може всичко да е в тясна връзка с стратегията, която се опитваме да представим. А стратегията е следната. При всички положения не искаме ИТЕР да се финансира от седма рамкова програма. Какво може да се направи за финансирането? От една страна може да се намерят някакви средства от маржовете. Всичко зависи от бюджета за 2011 година в областта на селското стопанство. Ако там не остана средства или достатъчно средства, може да се из ползва и механизма за гъвкавост, за да намерим необходимите средства. И така, Карл Хаглунд предлага средното: Бюджета за ИТЕР да бъде редуциран със същата сума, която се взема в този бюджет от седма рамкова програма. Виждаме, че има забавяния при изграждането на ИТЕР поради земетресението в Япония. Някои от частите трябваше да бъдат доставени от една централа, която пострада. Така че може да се окаже, че има промени в финансовите планове на ИТЕР може да има промени и в графика. В крайна сметка може да се окаже, че е по-скъпо, но може да се окаже, че през 2012-2013 година можем да направим някои спестявания. Бих искала да чуя какво ще кажат представителите на комисията тук. Но по-конкретно, как точно обосноваваме нещата? Първо, измененията – във вашия текст се казва, че е, има изменение по трета точка, е, въпреки че в вашите документи е точка в преамбила 650 милиона за 2012 година увеличението е и 118 ми, милиона, извинете, и 118 милиона 2013 година. И 180 милиона за 2013 година, извинете. След това, по четвърто изменение, това е много важно, текста, който имате, може да се интерпретира сякаш ние подкрепяме междуправителственото решение и затова трябва да се промени. Е, не да се казва, трябва да се финансира от държавите членки, а не от европейски бюджет, и да се замести с трябва да се финансира извън таваните на многогодишната финансова рамка. След това по пето няма нищо ново, по шесто има промени в цифрите. Отново там се казва, че максималната сума от рамковата програма трябва да бъде 2 милиарда 100 милиона 270 хиляди евро. Това означава, че се намалява всичко с 46 милиона и по-късно в текста се заличава е, се намалява сумата. И а, става малко над 2 милиона, 2 милиарда. за ядрения синтез. Това не трябва да са средства от седма рамкова програма, а евентуално или от е, останалите средства от бюджета за селското стопанство за 2011 година или от механизма за гъвкавост. Това са най-важните неща. Средствата да не идват от семка, седма рамкова програма. И сега бих искала да разбера от комисията има ли промени при финансирането на Италия. Председателят, да, благодаря. Да, имаме дискусия обща по тази точка, по, в, в точка 11. Значи, докъде се стига с е, оценката на Европейската комисия при разглеждането на многогодишната финансова рамка за ИТЕР. Раймер Бюге е докладчик и доколкото разбирам, господин Хаглунд и Раймер са работили заедно, защото ние трябва да имаме една, еднаква позиция. Защото ИТЕР се отнася и за едното, и за другото, включително за правното основание. Раймер, имаш ли нещо да добавиш? Не, добре. Господин Воган обаче поиска думата, моля. Yeah, uh, um, благодаря, господин председател. Докладчикът не искаше да вземе думата, но искам да му благодаря за този доклад и за начина по който работи с докладчиците в Сянка. Подкрепяме неговата позиция. Много важно е да се защити седма рамкова програма. Много добре си даваме сметка, че финансирането за седма рамкова програма за тази година ще се използва изцяло, така че няма да има средства, които да останат там. Въпросът е как да се намерят средствата, ако не се използва седма рамкова програма и възможно ли е да се намалят да, да се намали портфейл, портфейла за ИТЕР. Не сме договорили начина по който всичко ще се финансира извън таваните или ще се финансира или може би е, извън европейски бюджет държавите членки могат да платят, да правят плащанията сами или пък да се използва механизма за гъвкавост. Има и други възможности, могат да се използват маржовете, така че възможности има. На този етап обаче в преговорите трябва твърдо да заявим, че не искаме да се използва седма рамкова програма и с това – да започнем преговорите. Оттам нататък има пред... конкретни предложения в текста. Благодаря. Много хора искат да се изкажат. Моля, възможно най-кратко. Заповядайте. Много ви благодаря. Бих искала да ви предоставя малко информация в допълнение към вече казаното. Нашата комисия и преди сме говорили за намаляването за финансирането на рамкова програма 7. Повечето политически групи са против. За това искам да попитам комисията дали ще имат пари за да се финансира ИТЕР в бюджета. Комисията до сега казваше, че не само, че няма да има пари за ИТЕР, за 2011 година и предвид това, е, че ще има други урязвания, ние бяхме помолени от комисия да прехвърлим бюджетните кредити. И това въжи практически за всички бюджетни пера за рамковата програма. Очевидно, ще трябва до края на годината да отложим изпълнението по програмата ИТЕР проекта за 2012 общата сума е такава, че до 200% ще достигне изпълнението. Така че комисията не може да ни каже, че не се изпълнява бюджета. Не можем да взимаме пари от рамковата програма, за да финансираме ИТАР. Хелг сега. Да, споделям позицията да не се взимат пари за ИТР от седмата рамкова програма. Това, което за мен е странно, е, че се предлага да се вземат пари от инструмента за гъвкаво. Смятам, че има много повече неотложни потребности за използването на средствата от механизма за гъвкавост и знаете, че принципно ние зелените сме против ИТЕР. Да, действително, независимо какви са ви мненията по проекта, изпълнението, е, използването на инструмента за гъвкавост за финансиране на друг проект е, е плод на така голямо финансово творчество. Господин Гайер. Благодаря ви, господин председател. И аз смятам, че седмата рамкова програма трябва да бъде предмет на много внимателно мислене, когато става дума за финансиране. Има някои много оптимистични подръжници на проекта ИДР – който едва ли ще донесе някакви реални резултати до 2015 година и едва ли в близко бъдеще ще реши нашите енергийни проблеми. Така че наистина трябва много сериозно да обмисляме нещата. И искам също така да привлека вашето внимание към нещо казано от госпожа Йенсен. В Калараш ние видяхме, че държавите членки искат да използват всеки цент, който са спестили чрез преизчисляване и управление на проекти. Те искат да спестят всеки цент и искат всеки спестен цент да се върне в държавите членки. Това означава, че резервите, които биха могли да бъдат вградени в проекта, би трябвало да бъдат запазени в проектите тъй като това може да не са много средства, но така ли, че те могат да са полезни за различни проекти и освен това имат символно значение. Госпожа Холмайер. Само едно нещо. Съгласна съм с това, което казвате за седма рамкова програма в края на периода очевидно има нужда от повече финансиране, защото всичките проекти се финализират и очевидно има нужда от повече средства. От друга страна, трябва да сме много внимателни и да не забравяме, че ИТР е един научно-следователски проект с дългосрочни цели, че ние го подкрепяме. никакъв случай не трябва да допускаме този въпрос да бъде изцяло междуправителствен въпрос. Тоест парите да се връщат в държавите членки, както се случва с културните проекти, когато парите не се освояват. Тоест, ако нещата станат предмет на междудържавни договорености, междуправителствени договорености, е то тогава ние изцяло губим контрол върху нещата. Ние не го искаме това. Искаме да имаме силна позиция при преговорите и искаме правителствата да отстъпят поне малко, ако наистина искаме ИТЕР да се развива. В Калараш зададохме много въпроси и получихме много точни отговори. Така че получихме отговори на всички наши въпроси. Нещата са прозрачни, получихме наистина много подробни отговори, ние знаем какво се случва. И очевидно има подобрение в управлението на този проект, Надявам се, че този проект ще бъде успешен. Благодаря. И слушахме и представителя на докладчиката, комисията, представителя на генералната дирекция се разсейва от толкова красивите жени наоколо. Но, значи, Ан Йенсен коментира, че има забавяне заради е, трагедията в Фукушима, доставките на части, изработени в Япония, е, за центъра в Кадараш. Сега, е, дали това ще има отношение към сроковете, ще видим. Благодаря предварително на този, който ще даде отговор. Що се отнася до графикът по този доклад? Срокът за изменения за нашата комисия е 12 е, септември, следващата седмица. Предвидено е гласуване на 22 Итре ще гласува на 6 октомври и в пленарна зала доклада трябва да мине или през е, октомври, или през ноември. Още това не е оточнено. И сега ви предлагам да преминем към 12-та точка при разглеждане на европейската политика за съседство. Е, ние трябва да излезем с е, становище. Горан Ферм е докладчик. Моля. You, yes, an... Да, това е становище по доклад на АФЕД за прегледа на европейската политика за добросъседство. Нека да си спомним, че става дума за политика за добросъседство. Тук не става дума само за Средиземноморския регион, за арабската пролет. Става дума за преглед на тази политика, инструмент и става дума и за източното и за южното измерение – така че ни реагираме на доклад на комисията ФЕД. Разбира се, ние сме съсредоточени върху бюджетни и финансови въпроси, въпроси на контрола. Няма смисъл да повтаряме всички политически доводи, изтъкнати от АФЕД в полза на тази политика, но има някои неща, които наистина трябва да обсъдим. Преди всичко ние трябва да посочим, че не можем да се средоточаваме само върху южното измерение, въпреки че в момента там ситуацията е най-изострена. Budget... Ние се занимавахме с това, когато говорихме за бюджет за 2011 година. Имаше коригиращ бюджет. В момента се занимаваме с прегледа на инструмента за европейска политика за добросъседство или дори практически става дума за нов инструмент и също така се занимаваме с този въпрос и контекста на многокотичната финансова рамка. Искаме да намерим стратегия, която да е актуална и да има значение за всички тези сфери. За съжаление, съветът каза, че той ще се занимава с този въпрос като с един остър въпрос, но ще избягва всякакво обсъждане на предстоящата многогодишна финансова рамка. Аз смятам, че трябва да мислим за въпроса не само като остър въпрос, но и като нещо, което има дългосрочни измерения. Смятам, че трябва да се избегне всякакво дублиране при покриване, защото имаме инструмент на политиката за добросъседство, имаме съюз за Средиземноморието и трябва да избегнем всяко припокриване и дублиране на инструментите. Едно друго важно нещо е, че разбира се, ние трябва да обмислим кои точно инструменти ще използваме. Бюджетът на Европейския съюз е едно нещо, но също така има Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие. Те са важни фактори. За да имаме наистина реален принос, ние трябва да обмислим ролята на различните инструменти. Трябва да обмислим каква е ролята на Европейския съюз в сравнение с тази на държавите членки, защото в миналото това беше един от сериозните политически проблеми. Много държави членки имат сериозни интереси, особено в южната част на съседните ни региони. Италия, Франция, Обединеното кралство, всички имат свои интереси, а ние имаме нужда от координирана европейска политика, и това е важно и от економическа гледна точка. Това е важно и за да няма препокриване и дублиране на инструменти, които в край на кащата се обесилват взаимно по тази причина. И така, политиката за добросъседство е едно нещо, но част от тази дейност е финансирането на палестинската автономия. Вие знаете, че този въпрос е предизвиквал сериозни разногласия и спорове през години и трябва да потърсим дългосрочна стратегия в тази сфера. Обаче комисията и някои други институции разглеждат финансирането на палестинската автономия като нещо краткосрочно. Тоест се оказва натиск върху партньорите и им се казва, трябва да осигурите финансиране, защото иначе няма да предоставим финансиране от Европейския съюз. Смятам, че трябва да намерим по-дългосрочна стратегия, що се отнася до финансирането как на палестинската автономия, така и на Амра. Бих искал да задам въпрос на представителя на Европейската комисия. Наистина съм обезпокоен и вече сме говорили за тази група за наблюдение на Съюза за Средиземноморие. Говорих с представителя на Европейската комисия за финансирането на Палестина и той каза, че една трета ще бъде съкратена и това е също нещо, с което парламент е съгласен. Искам да попитам дали има нови идеи как да се процедира с финансирането на Палестина и Амра в рамките на бюджета за 2012 година. Също така казах, че има източно и южно измерение в тази политика. В момента всички мислят само за южното измерение. Има една формула, която гласеше, че източното измерение трябва да бъде една трета от финансирането, а южното две трети. Мисля си, че трябва да се промени това съотношение с годините, поради потребностите и поради също така резултатите и конкретните дейности. Смятам, че трябва да има разумен баланс. Въпреки това, че южното измерение в момента представлява по-стар проблем, нека да не забравяме, че на изток – и имаме държави, които се стремят да, стават, да станат държави членки. Тоест, това е предварителен етап преди финансирането, предприсъединително финансиране. Често се забравя и за нещо друго, а именно възможността съседните държави да участват по-активно в някои дейности на Европейския съюз. И има европейски агенции и програми и проекти, които са отворени за участието на трети страни и са важни за тези съседни нам държави. Също така има един риск проистичащо това прекомерно съсредоточаване върху Средиземноморие, че прекалено много идеи изведнъж се предлагат. Казва се, това трябва да се финансира, това трябва да се финансира. Трябва да се средоточим върху един ограничен брой приоритети. Но това не означава само големи проекти. От политическа гледна точка е ясно, че трябва да финансираме гражданското общество, органите за местно самоуправление, органите за управление на регионално ниво. Така че наистина ограничен брой приоритети, но не изчерпващи се само с големи проекти. Смятам, че това е много важно за нас. Още нещо, което е много противоречиво и бих искал да помоля комисия да каже дали има напредък. В съобщението си комисията предлага пакет от 1,24 милиарда за политиката за добросъседство, една голяма част от финансите ще дойде от Европейската инвестиционна банка, това за 20% от общия инвестиционен пакет. Но съветът не успя да намери решение на това как да се използват тези потоци на средства от Европейската инвестиционна банка. Смятам, че трябва да намерим решение на този проблем, защото иначе една пета от програмите просто ще пропаднат поради липса на това финансиране. Искам да попитам комисията как вървят нещата, включително как вървят в съвета и има ли някакви други варианта, за да се попълни тази празнота от 20%, ако не може да се използват средствата от Европейската инвестиционна банка. Графикът е такъв, че трябва да представим първият проект след две седмици. Крайният срок за изменение е средата на октомври и гласуване в АФЕД през ноември. Така че поне имаме още един месец в нашата комисия да анализираме това становище и да внесем нашите изменения. Благодаря ви. Благодаря, Гаран. Много важна е темата. И с това, което се случва в момента в тази област, е елемент от много важна наша политика. Докладчикът зададе няколко въпроса на комисията и сега, обаче в този момент генералният директор трябваше да излезе от залата, но тук има представители на комисията. Можете ли вече да отговорите на въпросите на докладчика? Двата въпроса. Единият относно евентуалните нови предложения на Комисията за бюджет 2012 и след това въпроса за това как ще се използват средствата от Европейската банка за развитие. Благодаря. Няколко елемента има моят отговор. Първо въпроса за Палестина. Има е, проекто бюджет е, коригираш бюджет, който има отношение към това, номер едно. И няма преразпределение по страни, просто подходът е диференциран на базата на критерии, които са предварително определени. Така че Палестина е включена в съответния регион и тази тема определено може да бъде дискутирана по време на преговорите за бюджетната рамка 2012. Няма нови е, официални предложения по бюджета от страна на комисията. От тук нататък няма и да има. Що се отнася до въпроса за потоците от средства от Европейската инвестиционна банка, за момента действително се получава един блокаж от страна на съвета. Комисията счита, че е, предложението си остава и е валидно такова каквото е, защото парите, които ги има, не следва да налагат допълнителни усилия от страните членки. Просто трябва да се търсят е, нови средства, но не от бюджета на страните членки. Това не е нито ефективно, нито най-доброто решение. Така че нашата позиция е да продължим да оказваме натиск и да се опитаме да постигнем изпълнение на политическите ангажименти, които са били поети като се използва е, инструмент, който е относително ограничен и в ограничена степен ще засегне националните бюджети. Благодаря, казва председателя. Съвсем отблизо следим всички това, което се случва в момента в Палестина. Особено това, което очаквам да се случи след 15 дни на заседанието на Общото събрание в ООН. Знаете, че палестинската автономия е поискала да бъде е, член, стане член на ООН като независима държава което вече предизвиква и необходимостта Европейския съюз да има обща позиция по въпроса. А също времено се налага да дадем и един общ отговор, на обща реакция от страна на член, страните членки на съвета за сигурност. Ще видим какво ще се случи там но каквото и да се случи, финансовите последици ще бъдат много големи. Ще се търси компромис, който да се формулира в тази посока, но примерно щатите сигурно ще намалят финансовата си помощ. Ако обаче тази инициатива се провали изцяло, а, можем да се опасяваме, че се случи, трябва да търсиме възстановяване на диалога. Значи има една много сериозна политическа ситуация и каквото и да се случи, ние ще трябва да е, реагираме. това и следваме много внимателно това, което се случва. Благодаря. До тук не виждам други желания за изказване. Е, докладчика ви даде графика. Нашето становище трябва да е готово до 22 септември. До 2 е, октомври е срока за изменение. И на 7 трябва да е готов текста, за да влезе в пленарна зала през декември. Благодаря на докладчика и сега предлагам да преминем към 13 Та точка, доклад на госпожа Вертман, изменение на директива 2003-96 относно преструктурирането на правната рамка на общността за данъчно облагане на енергийни продукти и електроенергия. Ако обичате накратко, госпожо докладчик, защото после трябва да гласуваме. Благодаря много. Уважаеми колеги, преди лятната вакансия направих кратко представяне на положението с тази директива. Всъщност, даже доста подробно беше това представяне, така че сега мога да говоря съвсем накратко. Комисията се опитва да раздели облагането на енергетиката на две части. Първо, във връзка с емисиите на въглероден двуокис си второ с е, е, енергийното съдържание. Работим заедно с докладчиците в Сянка и постигам, постигнахме споразумение за това, че си струва да се разгледа този въпрос внимателно. Каквато и да, какъвто и да било бъдещ данък върху въглеродния диоксид, трябва да стане част от бъдеща, евентуално бъдеща система на собствените ресурси. Това е много важно, защото бюджетът на Европейския съюз е доста слаб. Така че, когато се предвижда налагане на данъци върху различни енергийни източници, комисията направи това предложение с е, преводи на всички езици, които се положиха миналата седмица така че очакваме вашите изменения. А само един въпрос в Кобо Ньюс пише, че крайният срок за изменение е 22 септември, а иначе е, а, се предполагаше да е 28 септември, така че а, е, кой е действителният крайен срок? Това е въпросът ми и очаквам вашите коментари и изменения, за да можем да постигнем едно хубав, една хубава, ясна крайна позиция. Благодаря, благодаря на докладчика, че беше толкова точно и толкова кратка. По подробностите. Ще ги уточним до 22, но ако е проблем, ще видим. Ще видим, ще ви кажа. Госпожа Кавайо иска да се изкаже. Thank you very much, uh, President. Uh, I should like... Благодаря много, Господин председател, нека да благодаря на госпожа Вертман за нейната работа. Ние в НП обаче се безпокоим за обхвата на някои предложените изменения. Според нас те не отговарят на компетенциите на комисиите по бюджета, а по-скоро попадат в компетенциите на комисиите по економика или по промишленост, научни изследвания и енергетика. Другият важен въпрос е това, че налагането на данък върху въглеродния двуокис се обвързва с вътрешните, с собствените ресурси. Много важна е тази дискусия, но все пак това е а, още една паралелна дискусия. Не трябва да смесваме нещата, защото така ще се стигне до ентропия. Това са основните ни съображения. Председателят, благодаря. Предлагам ви да влезете в контакт с госпожа Вертман, дали, да видите дали няма да намерите един компромис. Вярно, темата е такава, че много трудно да се отчете е, дали това е от ресора на нашата комисия, защото има елементи на национални правомощия, защото данъчното облагане на електропродуктите, също там енергийните продукти, е от правомощията на страните членки. Но, е, както казахте, е, съществува е, възможност е, да се търси попълване на европейския бюджет с данък върху замърсителите. Така че трябва да се потърси тук споразумение. Няма други искания за изказване. Благодаря. Междувременно ми казват, че няма възражения. Е, срока за изменение да е 22 септември, ако сте съгласна, госпожо докладчик. И, 22 и 22 е, става, просто вие вземате това решение, трябва да го, трябваше да споменем е, срок, срока. Добре, тогава запазваме 22. Je Благодаря. Благодаря. Сега вече можем да минем към последната точка за гласуване. Няколко гласувания всъщност. И ви предлагам сега да направим гласуването по точка 21 по доклада на Джовани Лавия за конкретните мерки за земеделието в най-отдалечените региони на Европейския съюз. Вземете си, моля, списъка за гласуване. Изменение 34. Това означава, че се отхвърля 35-то. Господин Паксас, докладчикът е против, за, против, въздържали се. Същото мнозинство отхвърля се. Господин Паксас, изменение 36, докладчикът е за, за, против. Господин Болдър е за. А, вие си решавате против, въздържали се, приема се. Предлагам ви сега да гласуваме анблок по изменение 37, 38, 39 и 40 на господин Хартонг. Докладчикът е против. Кой е за? Един за. Кой е против? Благодаря. Въздържали се? Отхвърлят се. 41. Господин Паксас. Докладчикът е против. Кой е за? Един глас. Кой е против? Всички останали. Благодаря. Отхвърля се. Същото правим нататък. Блок 42, 43, 44 45, както и цялата следваща страница до 55-то. Всички това са измен... Всичко това са изменени на господин Хартон. Кой е за? Един. Кой е против? Голямо мнозинство. Въздържали се? Отхвърлят се. След това преминаваме към измененията на докладчика. Там също ви предлагам да гласуваме анблок изменение 1, 2, 3 и 4, освен ако някой е против, няма никой против. И така, за тези изменения, против, има няколко гласа против, 1, 2, 3, 7 души против, но все пак мнозинството е за, приемат се. Изменение 58 на Естел Грелие. Има едно устно изменение на докладчика, който иска, ако правилно съм разбрал, ако гласуваме това да се разгледа като 36-та точка в преамбюла. Съгласни ли сте? Докладчикът е за, за, против. Трима. Въздържали се, един въздържал се, приема се. 59 същото нещо, устно изменение, този текст да бъде преместен. За? Против? Същите трима, същото, същия един глас въздържал се, приема се. Още една серия изменени подадени от господин Хартонг. От пето до края... Не, не до края до 34 мотив в преамбила, т.е. 27 изменение. Докладчикът е против, кой е за? Един глас против, всички останали, въздържали се, отхвърлят се тези изменения. И сега нека да гласуваме компромисното изменение, което иска да се слеят изменения 28 и 31 изменения, подадени от господин Паксас и от госпожа Грелие. И така, господин Паксас и госпожа Грелие са съгласни с компромисните изменения. За? Против? Петима? Въздържали се? Компромисното изменение се приема. Това означава, че ни остава да гласуваме 29-то на господин Хартонг. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 300 на госпожа Грелие. Докладчиката е против. За. Социалистите подкрепят изменението. 7 души. Против. Всички, които не са социалисти. Така случи случай социалистите са мълцинства. Отхвърля се. 31 покрито. 32 на господин Хартон. Докладчикът е против. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 33 на госпожа Грелие. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Четирима. Приема се. Крайно гласуване по този доклад. За. против, четирима, петима, въздържали се. Нека да преброим гласовете за. Добре, после ще ги изчислим. За статистиката просто. Благодаря ви много. С това докладът на господин Лавия се приема. Поздравявам докладчика. По точка 22 има няколко трансфера. Voilà, c'est la maman 31. Alors, Sidonia n'est pas là. Euh, Сидония не е тук, но мога да ви кажа следното. По време на лятото отправиха към нас искане за становище спешен вид за глада в Сомалия и въобще за ситуацията в Африканския рок. 5 милиона кредити за поети задължения и 7 заплащания има нужда от комисията. Това е под формата на спешна помощ. И всъщност през август се обърнаха към мен по телефона и към мен и докладчика ние трябваше да дадем уверение, че Комисията по бюджетните въпроси ще приеме това искане, така че е, минахме по изключение по една твърде бърза процедура. Разбира се, винаги си остана оговорката, че днес ще търсиме вашето одобрение. И така, кой е за това да се направи този трансфер. Благодаря. Против? Благодаря. Въздържали се? Не, значи се приема с единодушие. Също така сме гласували и други искания за трансфер, свързани с а, искания за помощ по четири въпроса гласувахме. Госпожа Малдари ги представи за Холандия. С удоволствие го направихме. Гласувахме вече. Хелга, какво имате да кажете? Този трансфер е в съответствие с членове 22 и 23 и се отнася до финансирането на Европейския надзорен орган защита на данни. Става дума също така за член 25 и различните детски заведения за служителите. Не виждам никакви проблеми с тези искания, включително и конкретните показатели, включени в тях. Смятам, че трябва да реагираме положително. Нямате въпроси? Отлично. Кой е за предложението на докладчика? Против? Един. Въздържали се? Приема се. Идеално. По въпрос, по точката политика по отношение на сградния фонд няма досиета. Господин Алфонси, нека да ви кажа, че тази точка е отложена, защото докладчика не можа да присъства, с което изчерпахме дневния ред много по-бързо. Очаквах, за което ви поздравявам, приключваме заседанието, но моля в залата да останат координаторите и докладчиците. С съответните преводачи, т.е за преводачите след до 5 минути ще ви съобщим, ще ви съобщим кои от вас да останат.